Е. okay, friends, we'll... Председателката, здравейте, приятели! Ще започнем заседанието, за да можем и да започнем на време с гласуването. Точка първа. Можем да приемем дневния ред без изменения. Можем ли всъщност? Да. Обръщам ви внимание, че след обед ще започнем в 15 часа, а не в 14 и 30, както бе обявено преди това. Точка 2. Съобщения на председателя. Има устен превод с всички езици, с изключение на шведски и хърватски. Отчет за последното заседание на координаторите, състояло се на 12 юли. Документът ви е предоставен по имейла. Можете да се запознаете с него и в папката си с документите за днешното заседание. Можем ли да одобрим протоколите от заседанията от 19 юни, 11 и 12 юли? Да. Точка четвърта Отчет за текущи междуинституционални преговори няма такъв. На днешното заседание преминаваме към точка 5 защита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза. Давам думата на докладчика господин Силикиотис. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Е. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на всички. Добре дошли след лятната вакансия. Тече последната година от мандата ни. Надявам се, че тя ще бъде ползотворна. Благодаря първо на всички колеги за отличното ни взаимодействие, както и за внесените изменения. Вече изготвихме и компромисни изменения. Продължаваме да работим с докладчиците в сянка. Няколко думи за становището ни. В становището ни са залегнали 6 принципа. Един от тях е разширяването на приложното поле на директивата – Обръщаме внимание също така и на определението на подаващите сигнали, субекти, може ли след сред тях да има фирми, журналисти или членове на семейството. Визираме също така и Европейски механизъм за защитата на подаващите сигнали, както и премахването на задължителната иерархия. С други думи, предвиждаме възможност за сезиране на медиите или на компетентните органи. Обръщаме внимание и на анонимността на подалия сигнал, ако той иска да бъде запазена тя. Предвиждаме и възможност за подаване на сигнали към публични органи. Искаме всички тези принципи да се подсилят. Предлагаме и някои нововъведения. Например, в точка 1 и точка 2. Внесените изменения до голяма степен се припокриват с всичко това. Например, по въпроса за закрилата и спечелването на доверието на подаващите сигнали. Визират се също така публичните и полупубличните органи. Има различни мнения по член 13 и по въпроса за това как следва да се подават сигнали и как да бъдат закриляни подаващите сигнали. Проявихме готовност да вземем предвид различните гледни точки. Надяваме се да намерим решение с докладчиците в Сянка. Предстоят още две заседания с тях – Докладчиците в Сянка ще работят и по компромисните изменения. С удоволствие ще продължа да работя заедно с тях, както и с останалите членове на комисията ни, за да изготвим едно възможно най-добро становище и максимално да го изготвим заедно. Благодаря на господин Силикиот из думата има представителят на НП господин Бекер. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се от името на Дейвид Каза, който е нашият докладчик в Сянка. Той има днес други ангажименти. Ще представя неговата позиция. Първо, благодарности за докладчика господин Силикиотис, благодарности за работата му по проекто становището. В изложението си ще се спра само върху някои моменти, които са визирани по-подробно в измененията ми. Като цяло <clears throat> сме удовлетворени от работата на докладчика. Внесени са редица добри изменения, включително и от други колеги. Аз самият съм внесъл някои изменения, които според мен досъвършенстват текста. Внесъл съм редица изменения, в които се предлага текстът да не е прекалено предписателен например по отношение на незаконните действия и злоупотребите с закона. Ако сме прекалено предписателни, можем да не обърнем внимание на някои елементи, които могат да бъдат обхванати от тази директива. Те са обхванати от изменения 69, 71 и 91 личният ми опит, както и работата ми по тази тема, както като докладчик, така и като контактуващ с подаващи сигнали, показва, че в директивата трябва да има допълнителни гаранции. Трябва да се предложат гаранции за случаи, при които подаващите сигнали правят разкрития за онези, които са най-високо в иерархията. Подаващите сигнали играят много важна роля при предотвратяването на злоупотребите и корупцията. На тях трябва да се гледа като на механизъм за подотчетност, като на възможност за публичен надзор върху управлението. Подаващите сигнали трябва по линията на тази директива да получат адекватна закрила. Допълнителните гаранции, като възможността за пряко сезиране на съдебен орган – са необходими, за да се гарантира, че подаващите сигнали получават закрила и са защитени от лицата, за които подават уличаваща информация. Тези подаващи сигнали лица трябва да се ползват с закрила по директивата, както когато се докладва, така и когато се разкрива информация. Ще продължа да работя с докладчиците в сянка през едните дни, за да се доусъвършенства това становище за лицата, подаващи сигнали за незаконни действия или злоупотреби с законодателството на Съюз. Благодаря. Михаил Детиен от групата на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, по време на лятната вакансия също се запознах с измененията. Радвам се, че някои политически групи приемат разширяването на приложното поле. Предложението на комисията обхваща само някои области, уредени от правото на Съюза. Целта е най-вече опазването на вътрешния пазар, но приложното поле според мен трябва да се разшири, така че да обхваща условията на труд, правата на представителите на работниците, както и трудовото законодателство. Трябва да се разшири и броят на адресатите, към които е приложима директивата, така че този кръг да обхваща и лица, които не работят в рамките на традиционно трудово правоотношение. Трябва да обхваща директивата също така и членове на семейства. Това е и позицията на нашата комисия в становището и по собствена инициатива. Има и още нещо, което е важно за мен. Става дума за последващите действия по сигнали. Тук трябва да вземем предвид съдебната практика. Предложението на комисията предвижда проследяване на сигналите както на външно, така и на вътрешно ниво. Правилно е това, според мен. Мисля, че една такава разпоредба ще гарантира и повече правна сигурност за подаващите сигнали. Мисля, че тук ще трябва да се съобразим с съдебната практика. Ще продължим работа по този въпрос с докладчиците в сянка, за да видим как точно да подходим. Председателката, благодаря. Господин Хоч не е тук. Някой представлява ли го? Представлява го госпожа Макинтайр. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Господин Хоч много съжалява, че не може днес да участва. Помолиме да изложа позицията му пред комисията ни. Господин Ходж сърдечно благодари на докладчика за работата му до момента. Обръща внимание на две изменения, които е внесъл от името на ЕКРЕ. Първото се отнася до член първи. Според господин Ходж, изчерпателният списък трябва да бъде заменен от отворен такъв областите, визирани в директивата, трябва да бъдат запазени като минимален стандарт. Държавите членки ще могат да надхвърлят този стандарт по линия на националното законодателство. В директивата се визират най-важните области, но някои държави членки могат да решат да разширят приложното и поле, за да гарантират закрила за подаващите сигнали и в области, които не са закрепени в предложението. Закрилата в такива области няма да засегне закрилата в други, вече залегнали в директивата. Едновременно с това ще се разшири и обхвата на закрилата за подаващите сигнали. Това е в съзвучие с преамбюла на директивата. Съгласно настоящото предложение, закрилата и в други области не е забранена, но разширяването на обхвата на закрилата не е част от прилагането на директивата. Би било по-добре закрилата на подаващите сигнали да е една и съща за всички, независимо по коя област, уредена от законодателството, те сигнализират нарушение. Второто изменение е по член 2, параграф 1.6. Според господин Ход, с предоставянето на закрила и на доброволците отива твърде далеч. Според него, закрила трябва да се предоставя на хора, които биха били пряко економически засегнати. Господин Ход ще продължи да работи заедно с докладчика и докладчиците в Сянка. Групата на Алде, Яна Тум не е тук. Има ли друг представител на Алде? Не. Продължаваме с Джин Ламберт от името на Зелените. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за работата му. Очакваме и ползотворно сътрудничество от тук нататък. Някои от коментарите, направени до тук от колегите си, съвпадат и с позицията на нашата група. Що се отнася до уредените области, вече бе казано, че трябва да се добави и още една област, именно трудовото законодателство. Ние визираме това в измененията си по член първи. предлагаме и трудовото законодателство да бъде покрито от приложението. Освен това сме внесли и изменения, в които предлагаме гарантирането на анонимността на подаващия сигнал. Много често подаващите сигнали лица са пострадали в резултат от разкритията, които са направили. В такива случаи трябва да има допълнителна закрила. Това е важно. Закрилата е важна, каквото и да е формално съотношението на силите на работното място. Дори и в дружества, където има плоска иерархия, формално има баланс на силите. Освен това, що се отнася до текущите разследвания и последващите действия, според нас е важно подалият сигнала да знае какво е било предприето по този сигнал, какъв е напредъкът и какви са резултатите от разследването. Освен това, искаме изрично да се разшири приложното поле така че да бъдат включени Европейският съюз и свързани структури. Подхождаме резервирано, що се отнася до степенуването на докладването. Не мислим, че това винаги е подходящо. Внесли сме и редица изменения, в които предлагаме да се подсили закрилата, която се предоставя на подаващите сигнали. В миналото сме обсъждали този въпрос тук в комисията. Знаем, че може да има проблеми в това отношение. Потенциално е възможно също така да се предприемат и репресивни мерки за отмъщение. Внесли сме изменения, в което визираме и други такива действия, с които сме се сблъсквали. Ще работим заедно с докладчика и докладчиците в сянка, за да бъде наистина сил, силен този законодателен текст и да изпълни заложената в него цел. Нещо, което аз и колегите ми очакваме от отдавна. Председателката благодаря. Няма представители на СПД. Думата има ЕНС. Мерси, мадам ле президент. Но, aucun коментар. Благодаря, госпожо председател. Ние за момента нямаме коментари. Madam uh, Mollica from the Commission, uh, DG Just, is perhaps here. Сега uh, представителя на комисията, виждам, че сте тук. Заповядайте. Благодаря. Отбелязвам си всички направени коментари за съответните изменения. Много интересни са те. Ако мога да засегна един момент – това е включването на трудовото законодателство. Тук ще има проблем с правното основание, защото правното основание предвижда да има консултации с социалните партньори преди да се направи предложение на комисията. И е, към този момент се прецени, че не е необходимо да се включи тази област от законодателството. Може би е, може да се помисли дали след подаване на нашето предложение от страна на комисията да не се включи и този, тази област от законодателството, защото пък ако го включим сега ще се е, счита за нарушение на процедурата на консултации с социалните партньори. Благодаря. Господин Силикиотис има думата отново. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι αρκετά Да, благодаря ви. Ще бъда кратък. Благодаря на всички колеги за любезните думи и за конструктивното сътрудничество. Казах и в началото, че предложенията за промяна е, на текста подобряват качеството на текста като цяло. Става дума за принципи, на които трябва да държим. Целта на процедурата е да подобрим защитата за лицата, подаващи е, информация за нарушения. За е, запазване на анонимност, е, за механизма, е, с който ще се защитават е, лицата, подаващи информация за нарушения. Всичко това е много важно, естествено. Подобряване на защитата на тези лица. Естествено и е, информацията, която те подават е, е, е изключително важна. Прозрачността стои на първо място. Е, само по този начин можем да ограничаваме корупцията. Няколко думи по отношение на казаното от комисията. Разбирам, че е, има определено правно основание, но Парламентът естествено трябва да се е, занимае и с този въпрос. При всички положения е, ние сме единодушни в това отношение. Трябва да се разширят правата във връзка с трудовото законодателство и е, колегите също го посочиха. Е, все още има неща, които не са обхванати в приложното поле. Е, е, става дума за професионална дейност, която остава извън е, това е, приложно поле. Естествено, гледам на всичко това, за което говоря, като на част от защитата, по-добрата защита на лицата, подаващи сигнали. Комисията и останалите институции, Европейския парламент, естествено, трябва да направят необходимото. Благодаря. Е, Благодаря, господин Силикиотис. Е, ще гласуваме в комисията по е, заетост на 24 септември и в пленарна зала на 10 октомври. С което стигаме до момента на гласуване и Виждам, че има още така движение в залата. Нека да е, вземем две минутки е, пауза, за да си приготвите картите за гласуване и да изчакаме и колегите, които са на път. Okay, friends, then we start with uh, the voting. Добре, приятели, започваме с гласуването проекто становище по общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година. Компромиса за, против, нека да проверим електронно.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 Компромис хаш за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега гласуваме проекто становището с измененията. Електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 32 гласа за, 10 гласа против и 1 въздържал се. Благодарности за докладчикът. В случая това съм аз. С много подкрепа от нашите сътрудници, които работиха цялото лято. The budgetary procedure uh, and uh, сега бюджетната процедура. Employment 5500, those in favor. Заето с 55.00, за против въздържали се, приема се. 55.01 за против да проверим електронно. 5501. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 24 гласа против. 5502 за. Против. Въздържали се. Приема се. от 5503 за. Против въздържали се, приема се. 5504 от заетост за, против, въздържали се, приема се. 5505 за, против, въздържали се, приема се. Заето с 5506 за, против, въздържали се, приема се. Заетост 5507 за. Всъщност тук не се гласува. За 5507 трябва да гласуваме за. Yes, but it's a mistake with the no vote signal. We have to Обозначението, че не се гласува е грешка. Трябва да гласуваме. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. We check, uh, е, 5507. Проверяваме електронно 5507. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Коментари извън микрофон. Sorry, we, we can't change that. Um, hmm. So, um, It's 21-22. It's 21-22, and that means that it's a negative vote. Гласовете против така или иначе са повече. 55 на 8 за. против, въздържали се, приема се. 5509 отпада. И стигаме до 5510 на заето за против, въздържали се, приема се. 5511 за против, въздържали се, приема се. 55-12 заето за. Против. Въздържали се. Приема се. 55-13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Заето с 55-14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Заето с 55-15 за. А то отпада. Гласуваме 55-16 на заето за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. 55-16, моля гласувайте. Край на гласуването. And it is rejected. Отхвърля се. 23 за, 23 против. Значи се отхвърля. 55-17 на заето за, против, въздържали се, приема се. 55-18 за, против, въздържали се, приема се. 55-19 за, против, въздържали се, приема се. Заето с 55-20 за, а то пада. Значи 55-21 за. Против, въздържали се, приема се. 55-43 заедно с 55-44 за заето за. Против, въздържали се, приема се. Заето с 55-24 за. Против, въздържали се, приема се. 55-25 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме електронно по изменение 55-26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 24 гласа за, 21 против. И сега гласуваме 55-27 за, против, въздържали се, приема се. 55-28 за, против, въздържали се, приема се. 55-29 за, против, въз... против, въздържали се. Нека да проверим. 55-29. Моля, гласувайте електронно. 55-29. Край на гласуването. Отхвърля се с 43 гласа. 55-30 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим. 55-30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 гласа против. 55-31 за. Против. Въздържали се. Добре, проверяваме 55-31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. А, 45 за, 1 против нещо още не се дошла на себе си от вакансията. 55-32 за. Против. Въздържали се. Може би се отхвърля, но нека да проверим 55-32. Край на гласуването. Да, отхвърля се. 55 Стигаме 55-33 на комисия по заетост. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Да проверим електронно и този. Моля. Край на гласуването. Приема се с един глас. Заето с 55 34 с 55-35 за. Против, въздържали се, приема се. Заето с 55-36 за. Против, въздържали се. Проверяваме. 55-36, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема с 27 гласа. 55-37 за. Против. Въздържали се. Приема се. 55-38 за. Против. Въздържали се. Приема се. 55-39 на заето за. Против. Въздържали се. Приема се. 55-40 за против, въздържали се, приема се. 55-41 за, против. Проверяваме електронно. 55-41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 2 гласа. 55-42 за, против, въздържали се, приема се. Няма е, общо гласуване на края по тези изменения. И за днес това е всичко по отношение на гласуването. Не, не, за, не става дума за целият дневен ред, но за гласуването приключихме. С... Благодаря ви за това. И продължаваме с една много интересна тема, която сме обсъждали – включително и на последното заседание, преди да се разпуснем за лятото, обсъждахме въпроса за Европейския орган по заетостта или по труда. 900, над 900 изменения има подадени за предложението за създаване на Европейски орган по труда. Давам думата на господин Ленерс, за да ни представи темата, преди да дам думата и на докладчиците в сянка. Um, Благодаря ви. Както вие казахте, ние на 11 юли проведохме една дискусия по темата е, малко преди лятната вакансия. Имаше, бих казал, силно изразена подкрепа от страна на колегите за е, доклада, който представих. Е, междувременно приключи лятната вакансия. Ние продължихме обаче да работим по внесените 929 изменения. Мога да кажа, че добре се справяме, напредваме добре. 929 е, страховита цифра, е, много предложения, но е, 975 всъщност бих казал дори малко повече от 929 те изменения, за които вие говорите, предложенията за подобрение, които ще представим на вниманието на комисията. Бихме желали да подобрим мобилността, трудовата мобилност и да създадем повече социална сигурност. Необходими са правила, е, които е, да бъдат приложими в цялата територия на Европейския съюз. Е, имахме вече една директива за изпълнение, която обсъждахме на предишния, по време на предишния легислатурен период. Но именно изпълнението е слабият момент. 17 милиона е, граждани на Европейския съюз е, работят е, в друга страна, а не в страната, в която са родини, родени и чието гражданство носят. Така че трябва при всички положения да се концентрираме върху изпълнението така че да няма пречещи е, различия в практиката на съответните компетентни органи. Е, и аз смятам, че задължителният характер на участието на компетентните органи на държавите членки е нещо изключително важно. Не би трябвало да е, приемаме варианта с доброволния характер. Вече говорихме за това през юли. Какво всъщност. е, е се крие в предложенията за преименуване или за промяна на името. Дали да говорим за агенция за заетост или агенция за трансграничните въпроси, свързани с пазара на труда, или агенция за правата на работещите и така нататък. Има всевъзможни предложения. При всички положения целите и задачите на органа по заетостта, най-общо казано, ще го наричам така, са много по-важни според мен от самото име, защото Става дума за това тя да има оперативен характер, да може да функционира, да може да изпълнява задачите си ефективно и затова предлагам да се концентрираме върху изпълнението на съответните правни актове в тази сфера а да освободим бъдещия орган по заедостта от други задачи, предложени от комисията. Ние се нуждаем не само от фокусиране е, и ограничаване на задачите, но и от ефективност Надявам се, че е, ще продължим да работим е, експедитивно и ефективно, най-вече по въпросите за задачите и функциите на този орган. Олесняването на е, взаимоотношенията в рамките на трансграничната заетост и измякване на съответни проблеми това ще бъде темата на следващите консултации, които предстоят през идните седмици. Облегчаване на провеждането на съвместните инспекции. Има така да се каже, разделение сред нас, включително и сред членовете на комисията, как точно трябва да се подходи към тези инспекции, най-вече участието в тях дали трябва е, участието в подобни инспекции да бъде задължително за съответните държави членки или да става на доброволна основа. Аз зная, че докладчиците в Сянка е, застъпват различни мнения. Моят е, то виждане е известно. Аз смятам, че трябва да има задължение за участие освен в изключителни случаи, които са добре мотивирани, но при всички положения се надявам, че ще намерим един конструктивен подход за решаване на проблема. Задачите на органа за позаетост на европейско равнище ще бъде преди всичко контрол върху спазването на правилата. Ще трябва да помислим за съвсем стриктно дефиниране на тези задачи и функции, за да няма след това е, неприятности при прилагането и незадоволителни резултати. Ролята на адми, е, административния комитет, е, медиационната процедура, ролята на ЕЛА, изготвянето на насоки и указания – всичко това е, е включено и в е, измененията е, на колегите, които ние ще разгледаме много внимателно през следващите седмици и аз съм сигурен, че ще стигнем до задоволителен резултат. Всички колеги, които работят като докладчици в Сянка, са много ангажирани и работят сериозно. Принципа за субсидиарност от една страна и желанието ни да подобрим капацитета на европейско равнище, от друга страна ще трябва е, да намерят едно балансирано е, решение и да бъдат е, обединени по един разумен начин. И така, още веднъж благодаря много на всички колеги, които допринесоха за нашата работа с техните предложения и изменения. Благодаря. Господин Ленърс, преминаваме първо към докладчиците в сянка а, и след това ще дадем думата и на всички желаящи. Господин Пирински от Социалисти и Демократи има думата. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че отново е, сме тук и че можем отново да обсъждаме тези въпроси с господин Ленърс, както и с е, всички останали колеги. Става дума за една тема, която е много важна и също времено представлява едно предизвикателство за нас в рамките на подготвения доклад. 975 изменения. Самата цифра вече е, показва колко важно е това досие. Ще спомена общия подход, е, който бихме желали да постигнем. Uh, Ще се опитаме е, в рамките на е, предложените изменения да намерим този балансиран подход, за който говори господин Ленърс и да предложим създаването на една институция, която действително представлява добавена стойност в контекста на единния пазар на труда, който е част от единния пазар. Така че трябва да се опитаме да определим какво разбираме под баланс и как точно смятаме е, да постигнем този баланс, това равновесие. Е, три е, са въпросите, които са особено важни. Целите и обхвата на първо място. На второ място задачите на бъдещия орган и на трето място структурите, е, които трябва е, да имаме предвид и ще трябва да помислим по тях. Е, що се отнася до целите, мога да кажа, че колегите от моята група са внесли 135 изменения като цяло и има и колеги, които са внасяли в индивидуално качество своите изменения. И ние се е, стремим именно към това, към е, постигане на баланс. Е, нещо много важно, госпожо председател. Опитваме се да се опрем на текста и цифрите и данните, посочени от комисията в първото съображение от прием била именно, че свободата на движение, е, свободата на е, установяване е, са част от договора и са задължение за държавите членки именно съгласно договора за функциониране на ЕС. Така че свободното движение, включително и в рамките на заетостта, трябва естествено да се съобразява и с правилното прилагане на трите свободи. Има нещо, което е неприемливо. Изменение 54, на което добавя следното изречение към въпросното съображение. Свободното движение е, е, е задължително и е, не би трябвало да се допуска злоупотреба с това право. Всъщност, в някои случаи, като че ли наблюдаваме е, именно е, драстични нарушения на това право. Е, дори бих е, казал е, престъпни е, действия на някои от предприятията. Е, именно по отношение на е, въпросното право, е, посочено в съображение едно. И е, добавеното изречение, като че ли отваря една вратичка, така че аз е, е, имам е, сериозни възражения. Да, правилното прилагане на европейското законодателство. Това е момента върху който насочи вниманието на всички нас, докладчика. Естествено, че в този контекст би трябвало да се спрем най-вече върху проблемите, които създават, така да се каже, условия за не спазване на законодателството на ЕС. Трябва да анализираме много добре нарушенията на практика. Трябва да видим как точно върви обмена на информация. Трябва да на базата на анализа и обмена на информация да установим всъщност на какво се дължат тези проблеми. Да потърсим причините не само в контекста на командироването се появяват подобни е, проблеми, но също и на националния пазар на труда е, в е, приемащата страна. Господин Ленар предлага да уточним някои определения на понятията. Да в редица законодателни актове на Европейския съюз вече са уточнени редица понятия, които се използват в, тази, в това досие. За разлика от мнението на нашия докладчик, ми се струва, че е, би трябвало всъщност е, не да създаваме нови е, определения за някои понятия или да въвеждаме нови понятия, а да се опитаме да уточним вече съществуващите понятия, така че да помогнем на работещите, а също и на работодателите в тази сфера. Не можем да а, а, поз... си позволим, така да се каже, неяснота по отношение на видовете дейност или на лицата, които а, изпълняват тази дейност. А, в някои страни, а, да кажем, а, северноевропейските страни, а, съществува а, така добре е функционираща е, система и в е, тези страни именно съществуват, така да се каже, опасения, че може би налагането на едни общи условия и задължения ще наруши доброто действие на тяхната система. ще трябва да помислим много сериозно по тези въпроси и мотивирани становища в това отношение съвместните инспекции, медиацията, решаването на спорове, механизма за решаване на спорове. Това са много важни моменти. Основният принцип трябва да бъде укрепване на сътрудничеството между ЕЛА и националните компетентни органи по заедостта не толкова по вертикала виждам това сътрудничество, по-скоро едно сътрудничество, което се гради на взаимното доверие, на взаимния респект между ЕЛА и националните компетентни органи и естествено в този смисъл виждам и задачата на ЕЛА при е, решаване на спорове или при уточняване на някои е, действия, издаването на указания, на инструкции е, в рамките на ЕЛА ще трябва да се оточнат и някои структури, които са важни за функционирането на ЕЛА, в директивата за ЕЛА ще се опитаме да променим именно някои от режимите, които са свързани с действието на определени структури и начина по който ще уточним взаимодействието. Някои така, е, структури се предлага да станат, така да се каже, част от ЕЛА. Това според нас не е непременно продуктивния е, подход в този случай. Е, е, оставаме с впечатление, че секретарията на платформата е, е, би трябвало да бъде включен по някакъв начин в работата на Ела, но естествено не по начин, който ще възпрепятства действието и на платформата за заетост, за предлагане на работно място някои допълнителни структури или органи, които са създадени вече на европейско равнище, би трябвало също да допринесат за оперативния характер на агенцията. Що се отнася до ЕЛА и името на органа по заетост, аз споделям мнението на нашия докладчик. Би трябвало да се съобразяваме с възприятото вече съкръщение и наименование. Да, благодаря благодаря много за вашите обстойни бележки, които очевидно допринасят много за разглеждането на това досие. Бих казала, че ги подкрепям до 100%. Госпожа Требезиус. Да, благодаря, госпожо председател. Дискусията действително е интересна, особено когато обсъждаме подходящото име по време на консултациите и срещите с останалите докладчици работихме добре. Много важно е разпределянето на правомощията между Европейския съюз и държавите членки. Е, съществуващото разпределение трябва да се запази. И тук подчертавам, че стълба е, на социалните права е само едно политическо намерение, а не е, е част от законодателството на ЕСА в рамките на пазара на труда акцента пада най-вече върху държавите членки. Те имат възможност да решават нещата и ние ще трябва да се съобразяваме с принципа на субсидиарност. Една би трябвало да действа винаги съгласувано с националните органи и след като се консултирала с тях. Ние подкрепяме намерението правилата на единния пазар да бъдат установени така, че да не създават допълнителни пречки за малките предприятия най-вече, а също и за всички предприятия, бих казала. Съществуват различни системи за посредничество в областта на заетостта, да кажем ОРС, и няма нужда да намираме отново някакви нови структури и форми. Би трябвало всъщност да включим в рамките на ЕЛА тези съществуващи вече и добре работещи структури. Защитата на данните на работниците. Е, това е, е важен момент в нашите предложения. Аз ще се радвам, ако те бъдат прияти. Благодаря. Благодаря. Думата има госпожа Харкин от името на АЛДЕ. Uh, Благодаря, госпожо председател. Трябва да призная, че за разлика от колегите си, не прекарах лятото в четене на измененията. Това ще стане особено ясно и от коментарите ми, които ще бъдат кратки. Първо благодаря на докладчика. Запознах се с проекто текста и мисля, че като цяло мога да го приема. Има някои нюанси, които могат, разбира се, да се дообсъдят. Бе казано вече днес сутринта, че органа трябва да има реални правомощия. Няма смисъл от така наречения беззъб тигър. Трябва да участват държавите членки. Органът също трябва да има и широки компетенции. Но има ли правно основание за това? Въпрос към докладчика и към останалите. Говорихте също за това да се ограничи броят функции на органа. И вероятно това ще има връзка с предоставянето на информация. В доклада на Сметната палата се упоменава, че трябва по-добре да се насочва финансирането от бюджета на Европейския съюз. Палатата излиза с 6 препоръки. Три от тях се отнасят до повишаването на осведомеността, разпространяването на информация, събирането и използването на данни. Не бива да се ограничава този аспект. Въпросът за мен е как да го включим. Не би ми се искало да се пренебрегва този елемент. В много от измененията също така се визира и трансграничното изпълнение, прилагане на законодателството на Съюза, отнасящо се до трудовата мобилност и борбата срещу злоупотребите. Както каза господин Пирински, правото на свободно придвижване е един от основополагащите принципи на Европейския съюз. Трябва да се гарантира на гражданите спазването на това тяхно право. Едновременно с това трябва да вземем предвид и компетенциите на държавите членки, принципа на субсидиарност. Това според мен ще е най-голямото предизвикателство. Намирането на баланс между тези два аспекта. Говорим за взаимодействие между Европейския орган по труда и националните органи, но в много от измененията се отива много по-далеч от това, вероятно на заседанието на докладчиците в Сянка ще се спра и върху момента за правното основание, което упоменах преди малко. А що се отнася до името на органа, удовлетворена съм от предложението на комисията. Това е всичко от мен за сега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Давам думата на Риня Рония Кали от името на Обединената левица. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и че обсъждаме днес тази тема. Много са внесените изменения, толкова са много, че е трудно да се спрем днес върху всички моменти. Обсъждаме по-скоро някои общи положения. Какво смята нашата политическа група по основните въпроси? Трябва да се замислим за това каква следва да е целта на този европейски орган по труда. Не става дума за подкрепа за вътрешния пазар, а по-скоро за подпомагане на гражданите и за борба срещу социалния дъмпинг. Не би трябвало вътрешният пазар да се развива за сметка на добрите условия на труд. Задачата на Европейския орган по труда трябва да е борба срещу социалния дъмпинг, както и борба за по-добри условия на труд. Загрижени сме във връзка с отношенията с социалните партньори в случая. Трябва да играят те много по-активна роля в рамките на Европейския орган по труда. Става дума за това как да се ръководи и насочва дейността на този орган. В много по-голяма степен социалните партньори, според нас, трябва да участват в този процес. Органът, според нас, трябва да работи в името на социалните партньори. В крайна сметка става дума за борба срещу социалния дъмпинг и борба за по-добри условия на труд. А в този процес социалните партньори играят много важна роля. Освен това, трябва да се подпомагат националните органи. Те не бива да бъдат елиминирани от Европейския орган по труда. Има национални системи, които функционират много добре не бива да се отказваме от тях. Те трябва да могат да продължат добрата си работа, без да бъдат възпрепятствани от новосъздадения европейски орган. Има различни системи в Европейския съюз, които функционират добре и те трябва да продължат работата си. Не бива освен това да се отнемат ресурси на националните органи. Много важен ще бъде и моментът свързан с събирането и обмена на информация. Много важно ще бъде да могат да работят и по места органите по труда. Взаимодействието с тези органи по труда трябва да е на доброволен принцип. Националните органи по труда не бива да бъдат принуждавани. Трябва също така да е ясно за гражданите че има и допълнителни ползи от този европейски орган. Не бива просто да се създава един допълнителен орган като самоцел. Благодаря ви. Надявам се, че ще си взаимодействаме добре. Дери Райнтке от името на Зелените. Благодаря ви, госпожо председател. Добре дошли на всички след лятната вакансия. Би ми се искало лятото да бе продължило малко по-дълго, честно казано. Почти всички изказали се до тук казаха, че новият европейски орган по труда трябва действително да е орган по труда. Това ще е много важно за да може и да изпълни той всички функции, които бяха опоменати до тук. Ще се спра върху три наистина важни за нас момента. Докладчикът опомена Шекспир, аз пък ще опомена Гете, и небезизвестния му Фауст, в който той казва, че зад имената не стои нищо. Но ние искаме към наименованието на органа да се добави и социалната сигурност. Много е важно за нас този орган да не работи само по въпроси тясно свързани с заетостта. Да вземем за пример Еурес и работата, която вършеше той в миналото. Опитът с Еурес показа, че има много проблеми с системите на социално осигуряване, за прехвърлянето на правата на социално осигуряване от една държава в друга. Затова е много важно новият европейски орган да се занимае и с този аспект, и с гарантирането на правото на свободно придвижване и по него. Нерядко също така злоупотребите се отнасят до системите на социално социално осигуряване. Затова Европейският орган трябва да се занимае с този въпрос. Не бива да има чисто формално техническо разделение между отделните области. Друг важен въпрос, упоменат от редица колеги, бе включването в процеса на работа на заинтересованите страни, не само на профсъюзите и на социалните партньори, но и на организациите на гражданското общество. Нерядко тези организации са добре информирани за проблемите на пазара на труда, възникващи в резултат от трансграничната трудова мобилност. Затова и според нас е много важно да участват организациите на гражданското общество в работата на новия европейски орган и да бъдат приобщавани към процес. Какво можем да направим освен това, за да не остане този орган един беззъб Тигър. За да не се случи това, трябва да има възможност за оказване на някакъв натиск, както и за гарантиране на прозрачност. Затова и предлагаме общо европейски списък на дружествата, които не спазват законовите изисквания. Този орган трябва да публикува един такъв списък. Подобен списък може да е инструмент за оказването на натиск върху дружествата, с оглед спазване на действащото законодателство. Така компетентните органи могат да бъдат улеснени при прилагането на законодателството. Това бе всичко от мен. Аз също се надявам, че ще си взаимодействаме добре. Благодаря ви. Не виждам представители на СПД или на ЕНС. Поне не за сега. Ще преминем сега към онези, които искат да се изкажат. Госпожа Регнер, имате думата. Благодаря. Благодаря ви. И аз ви пожелавам успешно начало на периода след лятната вакансия. Все едно сме ученици, които се връщат от вакансия. Европейският орган по труда е едно важно предизвикателство. Ако законодателят не се грижи за прилагането на законодателството, не упражнява контрол върху прилагането, то той ще стане за посмешище. Затова и приветствам подхода възприят от докладчика. Той се обявява за ясни, строги и приложими правила. Тези правила трябва да бъдат съпътствани и от система, която да гарантира доброто практическо функциониране на Европейския орган по труда. Практическият ми опит показва, че трансграничното сътрудничество между националните компетентни органи не функционира така, както би ни се искало. Що се отнася до прилагането на правилата и контрола върху тяхното прилагане. Става дума за правила, прияти от самите нас. Свободното предоставяне на услуги е един ценен принцип, но има много злоупотреби, както каза и колегата Пирински, например под формата на така наречените дружества тип пощенска котия. Във връзка с това е много важен Европейският орган по труда. В измененията си визирам най-вече характера на този орган. Действително той трябва да работи така, че националните компетентни органи да си сътрудничат помежду си и реално да прилагат законодателството. В противен случай няма да сме наистина категорични в действията си. Европейският орган по труда трябва да се ползва с необходимия авторитет, за да могат да се прилагат правилата. Нека ви припомня финансовата криза. В момента разполагаме с добре функционираща система за банков надзор. Можем да вземем за пример тази система, що се отнася до Европейския орган по труда. Той трябва да работи за прилагането на правилата, включително и в областта на социалното осигуряване осигуряване. Националните органи трябва действително да извършват контрол и да прилагат законодателството. Thank you. Председателката, благодаря. Господин Жорж Бах. Yes, yeah, Dank, äh, благодаря, госпожо председател. Трябва да призная, че днес съм малко по-положително настроен, отколкото през месец юли. През месец юли бяхме много разделени. Някои дори искаха да отхвърлят текста. Аз лично съм напълно убеден в необходимостта на създаване, от създаването на такъв европейски орган по труда. Подкрепям докладчика господин Ленерс. Неведнъж вече бе изтъкнато, че този нов европейски орган по труда не бива да остава само на хартия. Той трябва да разполага и реално с правомощия за практическата си дейност трябва да предвидим и необходимите за това финансови средства. Създаването на комитет по медиация не бива да е само възможност, трябва да е задължителна мярка. Освен това, трябва по-активно да участват, според мен, и социалните партньори, например при оценката и анализа на риска. Трябва също така да има представители и на профсъюзите, и на организациите, на работниците. Те трябва да бъдат представени в управителния съвет на органа. Госпожа Харкин изтъкна, че не би трябвало този орган да работи срещу държавите членки. Той трябва да работи заедно с тях, като едновременно с това има и баланс между двата аспекта. Така ще има полза от действията на Съюза става дума, що се отнася до пазара на труда и услугите, не само за сигурност и качество, трябва да се вземе предвид и социалният аспект, да се предотврати социалният дъмпинг. Благодаря, господин Балас. Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик по една много трудна тема за координация на социалните системи. И се надявам, че ще успеем да приключим с нашата работа с близките седмици. Винаги се връщаме на една и съща тема, по когато работим. А именно фактът, че няма възможности, няма реални възможности – да се осъществява контрол над, е, от, от съвета за това дали има равнопоставеност на социалните права, защото правомощията са в страните членки. И идеята да се създаде подобен орган, европейски орган по е, труда, всъщност запълва именно този пропуск и това е много важно, защото тук е, вече става дума и за законодателство в областта на труда. Много важно е да има възможност е, да се бориме срещу злоупотреби, срещу измами, а за да може това да се случва, е необходимо да има един орган, който да не се занимава само с е, бюрокрация. Защото ако само се осъществява наблюдение без да има контрол и без да има правомощия, това си е просто бумащина. Европейския орган по труда трябва да е един реален орган, т.е. решенията, които той да могат да, да взима, трябва да могат да бъдат ефективно прилагани. В момента не е ясно това как ще се случва от текста. Е, е, член 151 и член 153 е, гласи, че Европейския съюз може да подпомага страните членки в областта на социалните права и социалната дейност. И именно на това основание в сътрудничество с националните органи можем да създадем един орган, който да ни даде възможност да има и по-голяма видимост за всички е, дейности, които осъществяваме по отношение на е, работещите. И в такъв смисъл не е необходимо да се създава един орган, който само да се занимава с бюрокрация, а да има реални правомощия. Благодаря, госпожа Шойдарова. Колеги, колегове, я виждам, че... Благодаря ви, колеги. Надявам се, че сме се заредили с енергия през лятото и сега можем да започнем отново работа. Съгласна съм с докладчика, че Новият орган по труда трябва да работи ефикасно и да допълва на европейско ниво компетенциите на държавите членки. Съгласна съм също, че държавите членки трябва да си сътрудничат помежду си. Внесла съм някои изменения. Не смятам, че трябва да се променя наименованието на органа. Трябва да се доуточнят по-скоро правомощията му. Тъй като става дума за нов орган, трябва да е ясно какви са компетенциите му и каква ще е ползата от работата му. Много е важно този орган да подпомага останалите структури, а не да ги възпрепятства. Предлагам за това да има ясно определени такси за услугите за държавите членки но не и за работниците и работодателите. Това не става ясно в предложението. Не би трябвало работодателите и работниците да заплащат за консултации, предоставени им от новия орган. Това не отговаря на нашите очаквания. Предлагам също така да се вземе предвид и националното законодателство. Например, експертите от държавите членки трябва да могат да бъдат представлявани в експертните групи. Това не става ясно от предложението на комисията. Ако искаме по-добро взаимодействие с държавите членки, то трябва да има право на представителство за експертите. Новият орган трябва действително да подпомага координацията и взаимодействието, а не само да вменява допълнителна административна тежест. Благодаря. Госпожа Язловецка. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на всички след лятната вакансия. Виждам, че всички сме загорели и отпочинали, всички са усмихнати и изпълнени с енергия. Ще се спра върху няколко момента. Радвам се, че предстои да бъде създаван, създаден Европейски орган по труда. До момента работихме по прекалено много документи във връзка с пазара на труда, но нямахме достатъчно данни за случващото се там. Например, поради социалния дъмпинг или що се отнася до командироването. Мисля, че Европейският орган по труда ще бъде една добра отправна точка за бъдещето що се отнася до трудовата мобилност. Ще трябва, според мен, много точно да определим статута на съвместните проверки. Тези проверки, според мен, не може да се извършват без участието на засегнатите държави членки. Второ, убедена съм, че предложението на комисията се отнася до мобилността, но само във връзка с компетенциите. Условията на труд на командированите работници според мен са много важни. Европейският орган по труда трябва да извършва контрол и във връзка с тези условия на труд. В измененията си изтъквам, че Европейският орган по труда не бива да води до допълнителни пречки на пазара на труда. Малките и средни предприятия все по-често се оплакват от многобройните нови пречки, които поставя пред тях Европейската комисия. Знаем, че Европа от друга страна много силно зависи от малките и средни предприятия. Трябва да се подсили тяхната роля. Председателката благодаря. Обръщам се към представителите на комисията. Към вас бяха отправени редица въпроси. Може би искате да им отговорите, както и да се изкажете от своя име. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Добро утро на всички. Нека първо да благодаря за свършената до тук работа. Сърдечно ви благодаря. Знам какво стои за всички тези изменения. Знам колко много заседания, колко много разисквания бяха проведени сред вас. Благодаря ви за това. Още от самото начало парламентът работи по много амбициозен график, за което му благодаря. Към момента за комисията е трудно да вземе отношение по измененията ви. Те, между другото, все още не са приети. Но ще се опитам да отговоря на някои от въпросите. Ще изтъкна и още веднъж в какво се състои предложението на комисията. Съгласни сме с вас, че се нуждаем от оперативен инструмент и оперативен орган – за да може действително този орган да функционира, той трябва да работи активно в областта на сътрудничеството, обмена на информацията и медиацията. Органът трябва да предоставя информация, да дава възможности за засилването на сътрудничеството между националните органи, както и понякога за намирането на решения чрез медиация. В това се състои нашето предложение. В това се състои така нареченият ни пакетен подход. Това е и логиката, на която почива предложението ни за обслужване на едно гише. А що се отнася до наименованието на органа, проведохме много разисквания на вътрешно ниво. Този орган ще работи в областта на командироването, свободата на придвижването както и социалното осигуряване. Мисля, че всички тези аспекти са отразени в предложеното наименование Европейски орган по труда. По въпроса за информацията, това е първата функция на органа, която предлагаме. Разбирам, че за вас тя е проблематична. Информацията е част от превенцията. Добре информираните работници, добре информираните дружества според нас ще допринесат и за съгласуваност на пазара на труда. Така ще се повиши качеството на трудовата мобилност. Някои от вас упоменаха специалния доклад на Европейската сметна палата. Ние много насериозно взехме този доклад. Вече разполагаме с много информация която обаче може би е малко разпръсната. За това и според нас е много важно да има обслужване на едно гише. Мислим, че тази първа функция, която предлагаме за новия орган е изключително уместна. Направихте коментари и за участието на социалните партньори. Естествено, че не сме забравили за тях. Социалните партньори играят изключително важна роля във връзка с трудовата мобилност. Затова и предвиждаме очредяването на групи на заинтересованите страни. В рамките на тези групи социалните партньори според нас ще изиграят изключително важна роля. Ще спра до тук. Ще ви предоставим и разбира се техническа експертна помощ, ако имате допълнителни въпроси. С удоволствие ще се срещнем с докладчика и неговия екип. Още веднъж ви благодаря за работата ви до тук, както и за наистина амбициозния график, който изготвихте още в началото на процеса. Председателката благодаря. Мисля, че сега ще дам думата на докладчика господин Ленарс. Ако имате въпроси към комисията, разбира се, можете да ги зададете. Благодаря. Няма въпроси в момента. Отбелязваме си повдигнатите въпроси. Благодаря на всички за ангажиментите. Мисля, че ще постигнем добро общо разбиране. Има още някои въпроси, които трябва да се изчистят. Нека да подчертая по отношение на информацията, да няма неразбирателства. Мисля, че информацията от комисията е от ключово значение. Аз съм от граничен район и там действително проблемите с информацията са много големи. Затова считам, че е, въпросът за информацията трябва да се реши на нивото на Европейския орган по труда много е, съобщения получавам от моите избиратели. Често проблемите са свързани с е, данъчно облагане, данъчно координиране, но Европейския съюз с това не се занимава. Интересно ми е как Европейския орган по труда ще може да информира ясно гражданите по отношение на законодателството, свързано с свободно придвижване и трудовото законодателство това, да речеме, лесно може да се прави, когато е в правомощията на органа, но когато трябва да се подаде информация, да речем, за данъчни подробности, може би трябва да се помисли как да се регулира дори и тези неща да се правят на ниво Европейски орган по труда. И Виждам вече, че си изчерпахме е, времето. Очаквам с удоволствие сътрудничеството с колегите. Okay, thank you all for your uh, interventions. Uh, the timetable is as follows. We... Благодаря. В Комисията по заетост ще гласуваме на 18 октомври. Още няма определена дата за гласуване в пленарна зала. Okay, we should uh, uh, go to point eight on the agenda, but we are waiting for the rapporteur, Mr. Calvé Chambon. Стигнахме до осма точка в дневния ред, но изчакваме докладчикът господин Калве Шамбон. Много важна е темата, която ще обсъждаме. Ако някой още иска да коментира нещо по темата Европейски орган по труда, не, добре, 5 минути пауза. И ако обичате, върнете се, много е важна осма точка, много е важно парламента да има своето участие.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

Добре, приятели, нека да продължим сега с осма точка от дневния ред – прозрачни и предвидими условия на труд в Европейският съюз. Е, Започвам с е, е, нашия докладчик Енрике Калвешамбон – ще продължим след това и с докладчиците в сянка. Обедена съм, че ще искаме да чуем и коментарите на комисията след това. Заповядайте, господин Калвешенбон. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, bienvenidos a todos los que han venido. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли е, отново на всички след е, дългата лятна вакансия, която се надявам, че ни е помогнала да си починем и да се заловим отново на работа. Ще коментирам на испански, защото темите са такива, че е много важно да има точност и можем да разчитаме на нашата отлична служба за устен превод. Рамките, в които работим по настоящата директива, рамката по отношение на времето е много ограничена. Има и много голям интерес към тази тема и от нас, от, и от наша страна, и от страна на комисията. Директивата с всички подобрения, които ще внесе парламента трябва да бъде прията преди е, започване на избирателния, предизборния период, защото считаме, че тя ще има много е, положителен социален отзвук е, и съответно нашата дейност на Европейския парламент, когато я приемем. Настоящата директива може да има въздействие на много различни нива, защото това ще е, е първата съще, първия съществен текст е, по социалния стълб, е, за който бе предвиден в Гетебург и така нататък. Благодаря на колегите, които дадоха своя принос към толкова важната ни работа. Много са измененията, което показва и колко голям е интересът към работата по темата. Estoy convencido que se trata de encontrar puntos de equilibrio y donde no creo que haya eh, problemas, digamos. Има някои раздели, където ще постигнем балансирани становища. Там няма да има големи противоречия. Примерно раздела за информация при, при трудовите взаимоотношения. Смятам, че ще имаме време да обсъдиме и въпросите с графика за предоставяне на информация, за административното бреме за малки и средни предприятия. Всичко това подлежи на обсъждане, на търсене на гъвкавост и в консултациите, които съм провел, ми стана ясно колко важни са тези моменти. Особено, примерно, за замеделието, за което, примерно, не бях мислил. Смятам, че с някои интелигентни изменения можем да се пригодим към реалността на някои отрасли, където малките и средни предприятия не, не би им било толкова лесно, примерно, е, свързано с това, доколко те присъстват на интернет. Е, може да се търси гъвкавост, не мисля, че ще имаме някакви големи затруднения в това отношение. А що се отнася до правата и периодите, е, вре, периодите е, на така, първоначалните периоди изпитателни срокове, е, там не смятам, че бихме имали проблеми. Трябва да можем да изпратим ясни послания, че ние работим за доразработване на принципите, застъпени в Гетебург, така че европейските граждани да разполагат с текстове, които, с условия, които са достатъчно сигурни и предвидими. Предвиждаме и специални права за определени отрязъци от времето за заетост, за изпитателните срокове и така нататък. Опитваме се да балансираме изискванията, което безспорно е необходимо. Целият текст ще има своя, социал... своя значим социален отзвук. Измененията, евентуални изменения в е, трудовите взаимоотношения – изискват се допълнителна информация, примерно за освободени от работа работници. Там има предвидени текстове и не мисля, че ще има голям проблем за нас да постигнем съгласие. Отново въпрос на баланс. Това, което е свършила комисията е много добро минималните изисквания. Това е тема, където също има какво да обсъдим. Естествено, бизнесът се притеснява, че ще е, се намали конкурентоспособността му поради прекомерни административни изисквания. Затова трябва да внимаваме, да не създаваме възможност обаче да е, се е, злоупотребява с трудовите взаимоотношения. Тук се поставя темата за договорите с нулева ставка или за нулево време. Би следвало да обмислим някои така взаимосвързани е, мерки за това какво според нас са трудово-правни взаимоотношения в Европа и е, да няма злоупотреби, особено с е, така наречените договори за е, безпредвидена е, време, zero hour contract. Един друг проблем, който се е очерта от измененията е въпроса за определението, дефиницията на работещ или работник. Там има отношение и някои тълкования на съда. Каква е целта на текста като цяло? да се даде е, ясно виждане на европейското гражданство за неговите права в едни трудови взаимоотношения. Да са наясно гражданите, че те имат тези права и как могат да се възползват от тях. Независимо как се тълкува едно трудово правно взаимоотношение, тези права си е, съществуват. И това, което аз се стремя е, е никой да не остава без, вза... без възможността да се възползва от тези права. Никой, който е, работи. После има и някои е, чисто правни съображения. Някои проистичат, може би, от е, редак... самата редакция на текста. Във всички случаи е, внимаваме много да се спазва принципа на субсидиарност и да не се е, засяга националното законодателство. Аз е, мисля, че дебата трябва да върви в посока на тълкуване на темите не само единствено от правна гледна точка, защото те имат и други измерения – на заседанието на докладчиците в Сянка ще подам едно писмено предложение с цел да се обединим зад така вероятно, че всяка личност, даже не само всеки работещ, но всяка личност, която е в някакви економически взаимоотношения и е част от някаква организационна иерархия, всяка всяко лице, всяко подобно лице да може да се възползва от тези права. След като това е направено, всяка отделна страна естествено ще реши в какъв режим ще се прилагат тези права. Ние, ние работим по директива, т.е. всяка отделна страна ще прилага своето трудово законодателство. Казвайки това, имам а, предвид а, как ще се тълкува, примерно, понятието самонает. За това искаме да формулираме така нещата лице, което е в економически взаимодействие и е част от организационна иерархия – да може да е, има правото да се възползва от подобни права. Това е основната ни цел. Защото правната дефиниция за работодател и е, работещ ни е, праща в една област, която е изключително сложна и е много трудно да се е, адаптират е, трудовоправните традиции на всяка отделна страна. И ние не се е, стремим за това. Нашата работа е, е не да под, подхващаме темата от един технически юридически, е, от технически и юридическа гледна точка, а да направим така, че да идентифицираме основните права на работещите и да направим така, че всеки да може да се възползва от тях. Това е. Смятам, че е, можем да го направим. Работата ще е много. И е, веднага, щом се върнат всички от вакансия, ще започнем с нея. Благодаря. Е сега Господин Равки, представител на НП. Да, благодаря, госпожо председател, господин докладчик, уважаеми колеги. Трябва веднага да кажа, че съм малко ядосан и от промяната в програмата за малко време след лятната вакансия се измести времето, в което трябваше да разглеждаме е, това досие. Е, от след обед мина сутринта. Е, не виждам причините всъщност. Струва ми се, че съществени причини няма. Инак не споделям съвсем оптимизма е, на докладчика, е, но е, от друга страна, действително има разбиране между докладчиците в сянка. Ние не желаем да се занимаваме с социална лирика, така да се каже. Бяхме, бихме желали съвсем конкретно да работим по е, определени правила, свързани с живота на работещите е, и е, сме запретнали ръкави. В това отношение се стараем действително много. Намерихме някои компромиси и аз се надявам, че ще постигнем компромис по една тема, която е много важна, именно определенето на понятието работник проявявам симпатика, симпатия към е, виждането на е, нашия докладчик, който смята, че би трябвало да е, не се задълбочаваме в правните аспекти, а да помислим най-вече за това как точно можем да подобрим условията в това отношение за гражданите, но същевременно, когато се работи по законодателно досие, естествено не е възможно да избегнем изцяло навлизането и в правни аспекти. Държавите членки действително а, а, имат определено законодателство и ние би трябвало да се задълбочим върху всичко това, което е. А, е, се нуждае от изясняване, което е напълно ясно, където сме единни. А, а може би в този период, малко преди изборите за Европейски парламент, да не се занимаваме непременно с спорове за това как да дефинираме понятието работник. За да не изгубим, така да се каже, важните моменти в досието, е, занимавайки се с неща, които очевидно е, трудно ще бъдат преодолени. Има е, определени зависимости и различия сред държавите членки. Господин Лопес има думата. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря за работата, която бе извършена през последните месеци от всички докладчика и докладчиците в сянка. Е, необходимо е, е Европейският е, парламент през следващите месеци съвместно с другите институции да прокара този правен акт, който е изключително важен. Трябва да се създаде правна рамка за социалните права, Европейския парламент от години настоява за това и сега трябва вече конкретно да реализираме нашите идеи за да допринесем за решаване на економическите проблеми, на проблемите свързани с разпространението, с дистрибуцията и естествено на работещите на пазара на труда. Преговорите вървят в общи линии добре, е, благодарение на участието на всички представители на политическите групи. Е, има е, два основни въпроса. Минималните права в рамките на заедостта и пакета свързан с информацията. Виждаме така, достатъчно пространство за преговори е, на основата на предложението на комисията. Е, и много се надявам, че ще можем е, да обединим позициите си. Член 12 в предложението на комисията засяга въпроса за признаването и защитата на определени модели на работа, на заетост, тези модели се основават на колективните трудови договори в някои държави членки, а не непременно на европейските принципи, които ние желаем да защитим. Става дума най-вече за моделите на северноевропейските страни. Комисията се опитва да прокара идеята за минимален ни права за минимално трудово законодателство, но очевидно има различия във вижданията на отделните държави членки, а също и между нас в Европейския парламент. Ще трябва да поработим по този въпрос. И още е, един важен момент, на който се спря и докладчикът, е, дефиницията в член 2 от името на моята група трябва да заявя, че член 2 за нас е важен и би трябвало да бъде предмет на преговори. Не трябва непременно, така да се каже, да обясняваме е, как, какво трябва да се разбира под понятието работник, но трябва да изясним няколко основни въпроса, които са от е, важно значение за директивата приложното поле трябва да бъде очертано съвсем ясно, правната сигурност, и а, възможността за прилагане, за изпълнение – така че не става дума е, толкова за самото понятие, само по себе си, а за всичко това, което в крайна сметка е свързано с е, е, това понятие. За да стане ясно колко хора са засегнати от определени явления на пазара на труда. Става дума за нови форми на трудовоправни отношения, на договаряне, на трудови договори и е, за е, така, разграничаване на работник от работодател. Това е важно, е, когато говорим за понятията в член 2 и това са елементи, които за нас в моята политическа група са много важни. Така че се надявам, че ще можем да постигнем компромис в това отношение. В тази директива става дума за защитата на различни модели е, на заетост в Европа и същевременно за предотвратяване на е, навлизането на е, така, тези форми на заетост, които не би трябвало да подкрепяме. Госпожа Макентайр. благодаря на докладчика за ефективния подход, за начина по който си сътрудничим, по който комуницираме помежду си. Аз действително оценявам неговите усилия в това отношение. И вярвам, че по този начин ще можем да постигнем задоволителен резултат. Моята първа реакция трябва да кажа, че съм разтревожена от предложението на съвета да се изключат работещите в публичния сектор от приложното поле. Аз не виждам основания за различно третиране на работещите в обществения сектор и в частния сектор. Възможно е, е да става дума просто за различни изисквания, но а, не би трябвало да изключваме всички от тези хора, които работят в а, обществения сектор, в държавния сектор. Те едва ли в такъв случай биха подкрепили директивата. Това е е, въпрос, който е, в крайна сметка опира и до държавите членки. Но е, съветът би трябвало да заяви съвсем категорично, че тук става дума за една директива, в чието приложно поле влиза както обществения сектор, така и частния сектор. Не бива да отблъскваме на немалка група от хора, които работят в правителствения сектор, държавния сектор. Целта е да се установят минимални права за гарантиране на сигурност и предвидимост при заетостта. Държавите членки се очаква да направят много повече в това отношение и това именно е нашата цел. цел. Директивата предлага минимални стандарти на държавите членки, които а, могат обаче и да а, предложат много по-високи стандарти от този минимум, който е заложен в директивата. Не би трябвало обаче да се опитваме на всяка цена да обхванем абсолютно всички проблеми и да ги включваме с задължителен характер. Аз изцяло е, разбирам е, мнението на хората, че е, в понятието работник се включват различни категории, различни лица, които работят по различен начин. Но е много важно да разграничим, естествено, съвсем ясно, работещия от работодател. Много от работодателите са и работници също времено, но не всички работници са <laughs> работодатели. Така че е, съвсем ясно трябва да е, е, разграничим. Говорим съвсем конкретно за работодател и за трудови правоотношения, които се сключват или предлагат от този работодател. И след това имаме работник, работещ. Нуждаем се естествено от точна дефиниция, но аз Разбирам, че става дума за защитата на различни категории работещи. Ако се опитаме да уточним дефинициите, би трябвало всъщност да говорим за работещ, а не точно за работник в този случай и да се опитаме да разширим понятието работещ в дефиницията. Имаме и национални дефиниции, които са приемани е, в хода е, на времето. Станали са част от е, националното трудово законодателство и сигурността на условията на труд. Директивата не обхваща въпроси, които са уредени в други е, директиви, да кажем, е, в правните актове за е, трудовото посредничество, за командироването и така нататък. Трудно е като работодател да спазиш абсолютно всички изисквания в различните правни актове в тази сфера. Ако има разминаване, ако в единия правен акт е предвидено едно, в, е, е, да кажем, досието, което разглеждаме, се предвижда нещо друго. Важно е, е да направим текста така, че той да е много лесно разбираем, да е достъпен за работодателите и работещите, естествено, също. Ние не желаем в никакъв случай да създаваме някакъв правен акт, който да се нуждае от допълнително тълкуване и разясняване за работодателите, така че те да могат действително да го изпълняват. Много важно е да предотвратим случаи, които ние наблюдаваме в Обединеното кралство, най-вече в въздухоплаването. Пилотите получават, да кажем, определени летателни е, е, часове и им се заплащат е, полетите. Също времено не винаги се заплаща обучението им. Би трябвало да предвидим ясни правила в това отношение. А, сега ще чуем и докачка в сянка от страна на ГУЕ, госпожа Бемиело. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за неговата работа и го поздравявам за усилията, които е положил и ще продължи да полага, за да постигнем добър резултат при преговорите. Все още е рано да правим изводи, но мога да установя, че има ясна воля за постигане на компромис. Може би ще трябва малко да стегнем процеса на консултации и преговори, за да приключим своевременно с работата по досието, която е, е изключително важно за пазара на труда и за работещите а и работодателите. Ще се спра на някои въпроси, които сме обсъждали по време на заседанията е, на докладчиците в Сянка. За нас е важно да не изключваме нито един работещ е, в е, при от приложното поле. Нека да погледнем приложното поле е, и е, ще установим, че има някои проблеми. Е, ще работим по този въпрос. Изпитателният срок е, за нас е важен е, въпрос. Е, ще трябва да помислим и за срока, и за начина по който ще можем да уредим този е, не съвсем безспорен проблем. Е, има е, е права и за работодателя, и за работника. Е, при работника става дума най-вече за защита е, на работниците, които работят в по определено трудово-правно отношение за определени категории се предвижда максимално срок 6 месеца. Но а, ние смятаме, че едно такова разграничение не е уместно. А, еднакви права за всички работещи. А, обучението, образованието би трябвало да се провежда в рамките на обичайното работно време. А, И не може да се приеме варианта работниците да не получават заплащане по време на обучение. Важно е, е да не става дума за е, регресивна е, клауза. Вече сме говорили по този въпрос и ще продължим да настояваме за е, нашето виждане. Работникът не бива да се вижда в ситуация, която е по-лоша от предишната след приемането на директивата. А именно във връзка с е, обучението, като че ли е, има един такъв елемент на влушаване, е, нещата трябва да се е, премислят много добре и от гледна точка на националното законодателство, което вече е в сила. Дефинициите. Има различни е, нови форми на заетост е, съществуват различни елементи, е, които ни изправят пред е, затруднения. Е, затова е сложно да намерим едно определение за това понятие. Съществуват различни платформи в момента, много наброй. Те не бива да бъдат изключвани от дефиницията в директивата. но това се отнесе по-скоро до понятието работник. Още по-тревожно е положението във връзка с работодателя и дефиницията на това понятие. Как точно ще го определим? Така, че да няма някакви пропуски в законодателството, които след това трудно ще преодолеем. Има, да кажем, категории трудещи се, работещи като рибари, например, или домакини, работещи в, като домашни помощници за които ще трябва да помислим много добре как точно да уредим въпроса. При тях няма стрикно определено и подлежащо на контрол работно време. В това отношение вече има един правен акт, който е предвиден, но все още не е прият. Ще видим как точно ще се разберем с останалите докладчици не бива в никакъв случай, естествено, е, определени норми, свързани с е, е, срокове за предизвестие, да губят силата си. Всеки елемент, който се съдържа в тази директива, трябва да бъде отразен и в националното законодателство – също време не бива да забравяме е, колективното трудово договаряне, социалния диалог. Е, тяхната роля трябва да бъдат дебело подчертани. Благодаря. Благодаря ви. Виждам господин Мецариш. Е, не, не го виждам. Докладчика е, в сянка от е, зелените не е тук. Е, от FD също не виждам представител. Госпожа Ясловецка първа получава думата. Благодаря, госпожо председател. Както и останалите колеги, смятам, че условията на труд трябва да се променят. Променя се пазара на труда, заетостта, нови форми, а това означава естествено и промяна в законодателството на Европейския съюз. И все пак тук има правила и текстове, които не отговарят на изискванията Спирам се първо на дефинициите. Работодател, работещ, работник. Знаем, че се използват различни е, определения за тези понятия в е, държавите членки и те са съобразени с особ... особеностите на пазара на труда. Така че, както докладчикът посочи, е, ние се нуждаем от е, едно. Е, точно дефиниране на тези понятия на европейско равнище, за да няма нежелани разминавания. Моделите на заетост също се променят. Това е голямо предизвикателство, което изисква много усилия. Нуждаем се от повече гъвкавост в някои случаи е, работодателят при интервютата, които провежда, говори за определени условия, но е, писменият договор всъщност е потвърждението за е, постигнатото споразумение. Така че срокът от 7 дни за получаване на писмения текст на а, е, споразумението или на договора а, е, за правоотношение, а, е, за трудово правоотношение е много важен. А, това е единственото м- сигурно, така да се каже, за работещия. В някои държави членки а, а, се е, изброяват в един списък е, условията на труд при командироване на работници. Това е една добра е, форма, която може да се възприеме и от другите държави членки. Трябва да се съобразяваме и с специфичните условия в различни сектори, да кажем транспорта е важен пример в това отношение. разпоредбите за преминаване към по-прозрачни форми на заетост са важни, но те не са нещо ново. Те се съдържат и в други директиви. Същевременно не би трябвало да въвеждаме, така да се каже, паралелно законодателство и да повтаряме неща, които вече са казани в други актове, но по друг начин. Е, в този смисъл е, пледирам за една, е, един прецизен език на директивата. Понятията са важни, но и сроковете са много важни и аз много се надявам, че ще можем да спазим тези срокове и ще приключим своевременно с работата. Господин Бах има думата. Да, благодаря. Радвам се, че има известно разбирателство в работната група. Макар, че в преговорите с социалните партньори се очертаха доста разногласия. Дефинициите са важен момент. Независимо от трудностите, трябва да се потърси някакво решение. не би трябвало да допускаме съда в някой момент да трябва да довърши нашата работа е, поради е, исковете е, подадени в съда. Освен това, фиктивната а, заетост не бива да се а, насърчава. Това е нещо, по което трябва да помислим. И модела Pay to Fly, за който говори и госпожа Макинтайр, не бива да се допуска. Изпитателния срок и така нататък. А, а, това е важен момент. Договорът трябва още от първия. А, ден да въжи, да влиза в сила работата на посредническите бюра и агенции също е важен въпрос. Тук в случай с трудовото посредничество, всъщност първоначално няма директен контакт между работодател и работник. Трябва да обърнем внимание на тази форма на договаряне. Много колеги вече говориха за ролята на социалните партньори при колективното трудово договаряне, при уреждането на социалните въпроси, работата на трудовите инспекции, инспекциите по заетостта, както и преследването на нарушенията и санкциите. Благодаря. Благодаря, госпожа Шойдрова. Благодаря ви. Благодаря на докладчика за това, което каза. Съгласна съм с него, че трябва да подсилим правата на работниците, но не и да поставяме допълнителни пречки. Внесла съм няколко изменения отвеждащи в тази посока. Предлагам да се заличи предложението за европейско определение. Приветствам ангажимента, поет от господин Шамбон, докладчика, за намирането на нова версия, на по-добър компромис. Много скептично съм настроена към определението за работник. Може би ще трябва да го променим. Бих предпочела една по-добра версия, тъй като трябва да се подобрят условията на труд. Необходими са повече прозрачност и повече сигурност, както за работодателите, така и за работниците. Необходими са повече сигурност и прозрачност и за работодателите, тъй като не можем да се справим без тях. Председателката, благодаря ви за тези първоначални разисквания. Сега мисля, че ще дам думата на представителя на комисията. Заповядайте. Thank you very благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, уважаеми госпожи и господа депутати, за поканата да участваме в днешното ви заседание. За нас наистина е чест и удоволствие да работим по това досие, тъй като то наистина показва колко е силен европейският процес на вземане на решения. Комисията представи предложението си много малко след приемането на стълба на социалните права. Съветът от своя страна се справи впечатляващо добре. В рамките само на 6 месеца излезе с позицията си. Вие в лицето на докладчика си, на докладчиците в Сянка и на цялата ви парламентарна комисия в рамките на много кратък срок също излязохте с позиция по много сложен въпрос. Имаме немалко основания да сме оптимистично настроени, тъй като се вижда, че са много пресечните точки помежду ни. Това ме настройва много оптимистично. Мисля, че много от вас също споделят нашата гордост. Благодаря ви също така от името на председателя на комисията господин Юнкер и комисар Тисен, които много активно работят по това досие. Благодаря от тяхно име на вашия докладчик, на неговите сътрудници и на цялата ви комисия за големите усилия, които полагате в работата по досието проявявате и голямо разбиране по много от въпросите. Кризата доведе до силно диверсифициране на пазара на труда. От друга страна се наблюдава и процесът на цифровизация. Всичко това доведе до многообразие на пазара на труда. Той трудно може да бъде обхванат от работодателите, работниците от държавите, членки. Имаме няколко възможности да се справим с този проблем. Можем да работим по различните видове договори по-отделно. Можем също така да приложим и цялостен подход на политическо ниво. Това е вашият начин на действие също и нашият. Ние излизаме с определение на понятието работник. Това е една историческа порода си промяна, която ни дава възможност да работим на ниво европейски пазар на труда. Освен това, работим и за повече прозрачност. Прозрачността ще бъде от помощ най-вече на работещите за деливаро и други струк, подобни структури. Хора, които са в много несигурно положение и не знаят как ще оцелеят през следващите няколко месеца и какви са правата им да разполагат с информация още от първия ден нататък. Според комисар Тисен, предоставянето на информация още от първия ден е нещо много важно. Този принцип трябва да бъде изяснен още от самото начало. Освен това, визираме и минимални права за работещите при несигурни условия във връзка с изпитателния срок, обучението и предвидимостта, за да се предотвратят най-тежките злоупотреби. Предвиждаме това в много скромен мащаб, но все пак е нещо. Докладчикът много добре отразява това в доклада си. Както каза и той, измененията могат да прераснат в добър компромис по този въпрос. Много оптимистично сме настроени по него. Още два момента. Единият е свързан с ролята на социалните партньори. В предложението си комисията наистина се опитва да гарантира активна роля за социалните партньори. Някои модели на социално партньорство са толкова силни, че се стига до известни разлики спрямо предложението. Но в случая предложението трябва да е от полза за целия Европейски съюз. А в Европейския съюз не всички модели на взаимодействие с социалните партньори са така силни. Това е предизвикателство, с което сигурен съм докладчикът ви ще се справи добре. Има и още един проблем, именно при покриването на вече действащите директиви. Надяваме се, че настоящото предложение няма да доведе до проблеми по отношение на останалите директиви. Надяваме се, че тази директива ще допълва останалите директиви. С удоволствие ще работим на техническо ниво, за да ви дадем допълнителни разяснения по този въпрос. На пръв поглед изглежда, че има припокривания, но в съвета, например, този проблем изобщо не бе обсъждан като такъв, така че можем да ви дадем допълнителни разяснения по въпроса. Благодаря ви, казва председателката. Някой иска ли нещо да добави? Ще дам думата на докладчика, за да приключим дебатите по тази точка. Имате думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Първо, ще се спра върху много конкретни въпроси. показаното от колегата от НП. Благодаря му за работата и за подкрепата му. Разбира се, важно е, когато се работи по законодателство и по-конкретно по тази директива да се установяват права. Целта на тази директива е да разпише права а не да прерасне в трудов кодекс на европейско ниво или на национално равнище. Вече започнах работа с правната служба. Те ще участват в нашите заседания. Работата им ще ни е от голяма полза. След като постигнем съгласие помежду си, ще трябва да видим дали то е и юридически издържано. Съгласен съм с колегата от ТНП, че трябва да сме последователни и точни. Показаното от колегата от групата на социалистите и демократите. То ми напомни за нещо, което вече е упоменавано най-вече от колегата от ЕНП до сега. Колективното трудово договаряне и социалният диалог са от особено голямо значение. В някои държави Транспонирането в националното законодателство за да бъде ефективно, се извършва по линия на социалния диалог и колективното трудово договаряне. Имам предвид вашата родна страна, госпожо председател, Швеция. Готов съм във всеки един момент да включа в текста колективното трудово договаряне, защото вярвам в него проявяваме готовност да се предвиди въвеждането във всякакви национални структури, било то законодателство или колективно трудово договаряне или други, при условие, че това е ефективно. Онова, което чух до сега, вече ме успокоява, приемам го. Не бива никой, който заслужава подобни права, да бъде изключен от обхвата на текста. Освен това, текстът трябва да е колкото се може по-ясен, с минимален брой изключения. Най-добре би било изобщо да няма изключения. Но нека съм съвсем ясен. Искам да се избегне така нареченият юридически дъмпинг. Какво имам предвид с това? Не искам да предоставяме на държавите членки всички правомощия за по отношение на определенията на решението за това кой попада в обхвата на текста и кой не. Така определени лица няма да се ползват с права. Не би ми се искало някоя държава членка, например, да каже у нас работещите за деливаро не попадат в определението за работници. Изобщо не ме интересува какви са конкретните определения по националното колективно трудово договаряне или по националното законодателство. Ако дадено лице е економически или организационно зависимо от някого, ако е част от иерархия, то трябва да попада в обхвата на текста, независимо какво определение се дава на това лице по националното законодателство. Не бива да има надпревара между отделните държави членки, да се стига до изпадане в подробности по определенията в националното законодателство. Няма никакво значение какви са определенията по националното законодателство. Реквизитите трябва да са ясни и не много на брой. Искам да кажа това публично и съвсем ясно, за да няма недоразумения. Не би ми се искало да има лица, които да изпаднат от обхвата на текста. Отбелязах си казаното за прилагането на колективното трудово договаряне, каза го колегата от ГУЕ. С това са свързани много въпроси, по които предстоите първа да работим. Няма да се спирам върху тях. Показаното от колегата от е НП. Съгласен съм с господин Бах И по-точно с онова, което каза за посредническите агенции. Има винаги проблем с тези агенции. Работниците са економически зависими от тях. Разбирам, че въпросът е деликатен. Така че ще съм благодарен за вашите идеи, за вашата помощ. Съгласен съм и с казаното от Данута. Разбира се, трябва да се вземат предвид работодателите. Без да се вземат предвид работодателите не може да става дума за отношения. Но не бива да се стига до изпадане в юридически подробности, така че определени лица да изпаднат от обхвата на текста. Трябва да вземем предвид работодателите но не бива да сме прекалено строги. Работодателите са важни. Те трябва да направят всичко възможно, за да си свършат работата, но без да злоупотребяват и без да има отрицателни последици за обществото. И също толкова уважавам и работниците. Показаното от комисията Оценявам всичко това, което каза представителят им. За нас, за мен, извинете, е удоволствие и чест да работя по това досие. За мен и за всички нас това е не само удоволствие и чест, но и задължение. Дължим го на избирателите си, дължим го на обществото, не следвам ничи указания, така че можете да постигнете с мен всякакви споразумения, които не са против убежденията ми. Разбира се, комисията направи всичко възможно, за да се възползва максимално от това досие, но би било, според мен, изключително трудно да се приеме общо европейско определение на понятието работник. Нека съдилищата на национално и на европейско равнище изработят такова определение. В противен случай държавите членки ще са много критично настроени, ще блокират. А ние нямаме интерес от нещо подобно. Нека не се, не се стремим към окончателно определение. Сега трябва да се съсредоточим върху европейския пазар на труда. Благодаря на господин Калве Шамбон, казва председателката. Благодаря и на всички останали, които участваха в дебатите по тази сложна, но много важна тема. Гласуването в нашата комисия ще се състои на 18 октомври. Имаме до тогава време да работим по отделните проблеми и да намерим възможно най-добрите решения и определения. Сега дойде време за обяд. Нека ви припомня, че започваме в 3 часа след обед, а не в 2 и половина. Тогава ще обсъдим Европейският социален фонд плюс ще се проведе и семинар по същата тема. След това надявам се, че ви се струва достатъчно важна и интересна темата, за да присъствате на заседанието. Знаете, че по този фонд са предвидени големи суми и че той е много важен за нашата комисия. Добре дошли сте отново тук в 3 часа след обед. Благодаря ви.